се занимава с отношенията и с диалога Полша-Русия. Той ще говори за доброто управление, стабилността и сигурността. Благодаря. Моля, господин Адамски, имате думата. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ladies and Уважаеми дами и господа, благодаря. За мен е много голямо удоволствие да говоря пред вас по въпросите за демокрацията, стабилността и върховенството на закона. Източното партньорство без съмнение е една добра разумна инициатива, която ни дава възможност да, за политическа и економическа подкрепа на източноевропейските партньори. Източното партньорство поощрява контактите между ръководителите на страните и това е, може би, най-доброто европейско предложение. От друга страна, обаче, Европ... Е, източното партньорство предлага доста по-малко в сравнение с очакването на обществата от страните партньори. Е, от една страна, защото липсват финанси, от друга страна, защото има капацитет, няма достатъчно и за намиране на решения на определени проблеми. Най-напред имам предвид либерализация на визовите режими. Инициативата не е достатъчно видима. Няма да е преувеличено да кажа, че в Украина страна, в която съм всеки 10 дена на месец, поне 10 дена на месец, в тази страна много политици не знаят почти нищо за източното партньорство. политически елит или пък гражданите също не знаят за зоната за свободна търговия. Да, само да назова един друг аспект на вашата политика. Друга една причина за малкото влияние на източното партньорство е ситуацията в съответните страни. Е, източното партньорство съществува вече от 5 години, но тези страни не се развиват особено демократично за тези години, нито пък са, стават по-стабилни. Украина, Молдова и Грузия се стремят е, към повече интеграция с Европейския съюз. В Молдова има определени реформи е, е, в економическия аспектор, но няма достатъчно мерки, които да ограничат корупцията и да въведат демократични реформи. Това като пример. Е, тази ситуация се очакваше до голяма степен. Това обаче не е причина да не се прави нищо в е, тази насока. Смятам обаче, че източното партньорство може да успее само ако е, тези страни, партньори, въведат върховенството на закона като принцип, преборят се с корупцията и повишат демокрацията. Това са необходими условия за провеждане на реформите. Финансовата рамка. Е, в е, рамките на финансовата рамка има два инструмента, които могат да се използват за източното партньорство. Най-напред това е задълбочаване на зоната за свободна е, търговия. Колкото по-бързо е, тази зона се приложи на практика, толкова по-бързо ще ви са видимите резултати. Зоната за свободна търговия би поощрила развитието на демокрацията, на въвеждането на върховенството на закона и ще могат да бъдат поощрени някои, вер... някои допълнителни мерки, свързани с демокрацията, като например освобождаването на Тимошенко от затвора. На второ място, въпроса за визите. Няма друга стъпка, която да улесни до такава степен трансфера на европейските стандарти, добрите практики и менталитета, както един облегчен визов режим. В същото време, според мен, визовите въпроси не защитават Европейския съюз от нелегална миграция и нелегални работници. Визовите ограничения обаче са ограничения главно за студентите и за туристите. Така че визовите е, ограничения не, не защитават Европейския съюз от нелегална миграция. Трудно е да се оцени за момента функционирането на тази платформа източно партньорство. Както казах, инициативи вече има, програми има, но те не са достатъчно видими. Има конференции, които се организират, посветени на източното партньорство и това е добре. Трябва да продължим в тази насока. Според мен, в източното партньорство има прекалено много цели, които са заложени. И това е дефицит. По-добре е целите да се съсредоточат върху няколко въпроса, като например демокрацията, възцаряване на демокрацията в страните партньори и мерките против корупцията. Това е другия фокус. В Украина, например, мога да кажа, че в докато е в Европейския съюз подкупите са нещо негативно, то в тези страни подкупът е нещо като награда, като поощрение за чиновника да си свърши работата. Затова трябва да се концентрираме върху корупцията, борбата с корупцията и да се концентрираме върху мерки, които да поощрят въвеждането на върховенството на закона принципите на правовата държава. Това е много важно. И на последно място въпроса за Русия. Както вашия председател каза, аз работя в Института за полски-руски диалог. Изляз... Изготвихме доклад, който иллюстрира възможностите на сътрудничество между Русия и Европейския съюз в рамките на източното партньорство. Този доклад е, има като автори и доста руснаци. Нашите заключения са следните. Целите трябва да са достъпа на Русия до, до европейското економическо пространство. Като условие обаче законодателството на Русия би трябвало да отговаря на стандартите на общностното законодателство. Русия може да придобие статус подобен на този на Норвегия или други трети страни по отношение на економическото сътрудничество. Русия оказва натиск върху, със, върху съседните си страни за неподписване на споразумение за партньорство с Европейския съюз. Според мен обаче този натиск няма да доведе, до, да произведе резултати. Може би руските политици и упражняват упражняващи този натиск до известна степен могат да функционират за, като а, хора, които ще поощрят или ще провокират по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Ние се опитваме да защитим страните партньори от натиска от страна на Русия, но по-добре е да помислим как да привлечем Русия към Европейския съюз и как да накараме Русия да си сътрудничи с Европейския съюз и да я доближим до общностното законодателство, стандартите заложени в него. В доклада са заложени някои препоръки в тази насока. Видях обаче, виждам, че времето ми изтича, за това благодаря за вниманието ви и прекратявам до тук. Председател. Благодаря за толкова интересните идеи, които ни дават а, плод за размисъл. Сега давам думата на господин Сотела, който ще говори за економиките в преход. И проспектите за интеграция а, с Европейския съюз. Той е, е преподавател в Парижкото институт за международни отношения. След, преди това е работил в фонда Карнеги за Русия и е също е, съветник за валутната политика на банката на Финландия. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин посланник, уважаеми депутати. Като економист, ще говоря накратко за стимулите и за економическият растеж. Е, всички сме наясно, че е, стимулите, които е, се предлагат от възможността за присъединяване към Европейския съюз, НАТО или ОССЕ, са изключително важни при с формулиране на економически и други политики в страни на преход. Това беше вярно и за 90-те години за страните, когато, на които можеше да се предложи бъдещо членство. Винаги е, не е имало съпротива срещу политиката на това да се предложат стимули на държави, които в близко бъдеще се приема, че могат да бъдат потенциални членове на международни организации. Същото въжи и за източното партньорство стимулите, които могат да бъдат предоставени, са относително скромни. Не трябва да забравяме, че много от нашите страни и партньорки са, станаха много умели в играта на поемане на ангажименти, в много програми на Международния валутен фонд и други. Така че стимулите, които им се предоставят, не винаги са най-доброто. Няколко думи за економическият растеж и последните теории по този въпрос. Аз в края на кращата се занимавам и с подаване на тази тематика. Днес се твърди, че трябва да се направи разграничение между два вида економика, добре функциониращата економика, включително страните за економическо сътрудничество в Европа и не функциониращата економика, където няма достатъчно брутен вътрешен продукт и недобро е разпределение на този продукт. Добре функциониращата економика се развива на базата на иновациите, а това е много скъпо занятие. Тоест, ефективните економики, подобно на нашите, растат бавно, защото и иновациите се развиват бавно. А неефективните економики могат да се развиват много бързо, да имат бързи темпове на растеж, ако е, са в състояние да възприемат по-добри е, стоки, технологии и институции, които вече са били е, открити и пробвани на практика от други економики. Затова Примерно в миналото Япония и Корея отбелязаха толкова бърз растеж, същото се случва днес с Китай. А, по тази причина това ще се случи и с много страни в Африка в бъдеще. Тоест има разлика между растеж създаден от иновации и растеж създаден от имитиране или от догонване, така да се каже, ако трябва да кажем с политически коректен език същото. Първият въпрос е, защо всички е, бедни страни успяват да е, бележат бърз економически растеж, е, независимо. Знаем, че и Япония, и Китай, и Русия всъщност правят това именно посредством методите на доконва, доконване. Това се случва. А, всъщност, подобни страни не могат да използват методи на догонване, когато има политически проблеми, проблеми на несигурност в страната. И в този контекст се доста действат и предразсъдъците, на възможността да се възприемат практики и е, знания от развиващи се економики. Има и страни, които просто не могат да догонят други, независимо какви са обстоятелствата. А, от гледна точка на нашето заседание, най-важният въпрос е да се коментира какви са институционалните структури, подходящи за економика, която се базира на иновации? Тези е, структури са различни за економики, които е, се развиват на база на догонването. И мисля, че това е много ключов въпрос, когато се предлагат стимули на общества които ние желаем да развиват економиката си посредством догонване. Защо? Защото защо искаме те да се развиват? Защото в края на кращата общия растеж в света е сума от растежа на економиките базиране на иновации и економиките, които се развиват чрез догонване. Според мен е, ключов е, проблем, който се очертава тук е нещо, за което ние трябва да внимаваме. Не смятам, че имаме проблеми с това да осъзнаем, че достъпа до пазара и мобилността са ключови е, моменти които трябва да бъдат предложени като стимули на нашите съседи, които искаме да развиват економиката си. Достъпът до пазари е съвсем очевидна мярка. И е, малко странно е, но политически е разбираемо, е, че понякога се държим така, сякаш се безпокоим от последиците, от това, че нашите съседи ще придобият достъп до пазари, защото в края на краищата те е, предоставят много малък процент от стоките на този пазар. Мобилността е също съвсем очевидно ден стимул. Говорещия преди мен спомена възможността на студенти и професионалисти да се придвижват свободно. Това е изключително важно. Но трябва да бъдем много внимателни, когато даваме стимули в посока на сближаване на институциите или на нормативните разпоредби. Защото, макар че има привлекателно, макар че това звучи и привлекателно, Европейският съюз в този момент далеч не е толкова привлекателен, колкото преди 20 години. И второ, е, знаем така от пуките от историята, и от економическата логика, е, тя е различна за институциите, които, са, е, които работят в областта на иновациите и институции, които работят за економиката, която се базира на а, копиране и доконване. Това е, е съображение, което трябва да бъде отправно в нашата стратегия, защото в края на краищата най-лошото положение би било да се оформят условия, кои, за които е, от, самото начало е ясно, че няма да могат да бъдат приложени на практика. И когато а, е, започнем да формулираме е, условия, би следвало да не ги формулираме така, че те да имат е, невъзможност да бъдат изпълнени когато се формулират е, подобни условия, те просто трябва да бъдат изпълнявани. А от гледна точка на стимулите, не съм убеден, че трябва да се предлага повече за повече и че това е достатъчно да създаде е, мотивация. Е, както и не смятам, че санкциите по-малко за по-малко функционират добре. Следващият оратор е Сюзан Стюарт, заместник директор на Фундация Източна Европа от Източен, от Берлин, Германия. Благодаря. Аз ще се спре на два компонента на източното партньорство – най-напред ще започна с четвъртата платформа на, за контактите между хората. И след това ще погледна ролята на гражданското общество именно в контекста на многостранните платформи. Що се отнася до контактите между хората, тук става дума за образование, иновации и култура. Има съобщение на комисията по отношение на източното партньорство. По принцип инструментите, които се предлагат в това съобщение, са подходящи за осъществяване на това партньорство. Но въпросът е какво е тяхното въздействие. Проблемът е, че по принцип единственият начин да се измери въздействието, резултатите на тази платформа е по-скоро количествен. Оценката е положителна, защото сме видели, че има въздействие във всички сектори от 2009 година насам. Има тенденция за финансирането на секторите, което финансиране се увеличава. Тоест, има средства, но въпреки това тенден... и, и, и тенденцията е положителна. Ако обаче надхвърлим границите на, това, на тази оценка и, пред, и оценим просто платформата като контакти между хората, параметрите се изменят. Характера на платформата е доста индивидуален и нещата се измерват на индивидуално равнище. Продуктът на тази платформа често не е, не е материален. Става дума за наистина контакти и резултати от контакти между хората. Това са между човешки отношения. Какви могат обаче да са възможностите за увеличаване на въздействието на тази платформа? И то на различни нива. Първо, първата възможност е това, което каза и колегата, а именно, че успехът на контакта между хората се свежда до либерализиране на визовия режим. И това либерализиране на визовия режим до някъде е предварително условие за задълбочаване между партньор... на партньорството между страните. На второ място определяне на неправителствените организации на небюрократичното ниво като целева група на някои мерки. Особено, що се отнася до културата тук. Културната политика, дискусиите между хората. Това е важно. И това трябва да залегне в бъдещите политики на Съюза. Мисля, че тази платформа по-скоро трябва да намери възможности за сътрудничество извън правителствената сфера. На трето място, младеща е много важна. Тя е целева група. Как може е, млади граждани от страните партньори да си сътрудничат, да се свържат с граждани от страни, държавите членки на Европейския съюз. По този начин, вследствие на тези контакти, ще се подобрят знанията по чужди езици на хората, ще се увеличат ще се увеличи човешкото знание един за друг. На следващо място, възможността за разпространяване на знание. Източното партньорство, както бе споменато, не е достатъчно видимо в страните партньори и тук тази стратегия би дала резултати. На следващо място, когато има проекти, създаване на стипендии, това би било много хубаво, <clears throat> защото тези хора биха били източници на информации в Европейския съюз за начина на живот в страните партньори. Контактите трябва да протичат в двете посоки, не само в едната. На следващо място, както казах, ще говоря за гражданското общество. По принцип мога да кажа, че ролята на гражданското общество става вече все по-видима, все по-важна в рамките на източното партньорство. Това е положителна тенденция. Основният инструмент за укрепване на ролята на гражданството общество е форума за гражданското общество и многостранните платформи. Има международни платформи, опоточнени са работни групи и като допълнение бе създадена наскоро петата платформа за социалния диалог. Това е интересно събитие, което подкрепя и окоръжава развитието на гражданското общество и обогатява източното партньорство. Сега, ролята на форума за гражданско общество започва да става все по-институционализиран. Има секретарят тук в е, Брюксел и има връзки с неправителствени актьори в страните партньори. Ако говорим за въздействието на този форум, може да кажем, че въздействието е положително. Видимостта на гражданското общество в рамките на източното партньорство става все по-видимо и има контакти между страните партньори и държавите членки на Европейския съюз. Това е хубаво, защото се установяват контакти между представители на обществото, а не само на правителствата. Форумът за гражданско общество трябва е, беше много важен в Белорус, гражданското общество. Беше в тази страна много активно и използва всичките възможности за сътрудничество. Имаше по-малко резултати, що се отнася Имаме форума за гражданско общество, който от една страна понякога се отдалечава от дневния ред на Европейския съюз, но поощрява плурализма на дейности, поощрява плурализма на мнения. Понякога в Европейския съюз не се дооценява многообразието на гражданското общество в страните партньори. И тук виждаме дефицита на този форум, тъй като той се, той се възприема в Европейския съюз като единствената платформа за гражданското общество в страните партньори. Гражданското общество би трябвало по-скоро да се възприема като посредник между гражданите и правителството. Това са все предизвикателства, които се свещат до следното. А, трябва да знаем, че всички неправителствени организации са концепирани като гъвкави организации. Затова е и моят апел. Нека не губим ам, общата перспектива върху гражданското общество в страните партньори и да не смятаме, че форума е единствения израз на, този, на това общество. Благодаря, госпожо Стюарт. Сега думата има господин Лю, Любашенко. Той е а, блогър и изнася лекции. Той ще говори за взаимосвързаността на медиите в а, преди бившите съветски републики. You, Благодаря, господин председател, дами и господа. За мен действително е чест да имам възможност да участвам в това изслушване и да представя своите идеи. Провел съм няколко изследвания в източното партньорство и в момента работя по въпроса за информа... информационните възможности в обществото. За това и ще говоря днес. Изготвил съм няколко слайда. Нека да започна с въпроса защо въпроса за медиите и за влиянието на информацията върху политическите е, процеси в източното партньорство е толкова важен? Първо мога да кажа, че интернет навлиза в реалността на бившото руско съветско общество много реално. Ето виждате цифри за използването на интернет в бившите съветски страни. в края на кращата ежедневието не се е, променя 100% от интернет, но има сериозно влияние на тези технологии. По мое мнение, политиките към източното партньорство са главно ориентирани към елита, т.е. няма директен контакт с обществото в тези страни и новите технологии могат да дадат възможност за подобрени комуникации с обществото и вътре в самото общество, като се преодолеят бюрократичното ниво на ръководство. Това, което коментира и господин Стюарт. Как влияят новите медии на реалността? Естествено, интернет не следва да се счита за изключително оптимистичен начин на въздействие, но в края на краищата подобна комуникация действа в посока на засилено прозрачност. Правителството не може да противодейства. Интернет е пространството, където обществата, където медиите не са напълно свободни, е, в интернет е, се създава възможност да се споделя информация за събития, които правителството се опитва да също тук е, могат да се чуят гласовете на политици, които не могат да достигнат до медиите. Също е, така, движението от е, долу нагоре на обикновените хора се развива много удачно по интернет. Естествено, технологията си има своите недостатъци и правителството може да контролира интернет, а също и да следи гражданите по един безпредседентен начин. Та, освен така чисто черно-бялата представа за това как влияят е, новите технологии, е, има и аспекти свързани с създаване на обществено мнение, е, с липсата на достатъчно информация, с явления когато политическата дейност се изнася само на интернет. Ето, това е един популярен е, украински е, сайт. Медиите, базиране на интернет, разбира се, помагат на комуникациите, социалните мрежи е, всъщност действат извън граници и по този начин се подобрява възможността за комуникация между обществата в страните в източните партньорства. Но като че ли предимно от това се възползват руските медии. Ето тук има един слайд за популярността на социалните мрежи. Ако видите какво, какви са данните за страните от източното партньорство, от гледна точка на интернет, те са всъщност е, един придатък на Русия. Няма много нови е, медийни проекти в самите тези страни. Те не излизат извън собствените си граници. Няма нови медийни платформи, които да улесняват е, контактите между обществата в тези страни. Следващият слайд – Друг е, важен въпрос е защо повечето от тези страни не са. Е, тук имате данни колко от тях всъщност свободно могат да ползват интернет. За Молдова, за съжаление, нямаме данни за ползването, за свободното ползване на интернет и данните за Армения не са достатъчно пълни. Но, ако се върнем към основната тема, в момента имаме риск да се появи нов раздел в разделителна линия в тези страни по отношение на киберпространството. Тази тема се повдигна на една конференция миналата година. Е, свързана с е, телекомуникациите и съответните законови разпоредби. И тази разделителна линия действително се очерта в региона. Украина и Азербайджан са единствените, които е, подписаха това обновено законодателство. А, Грузия, Молдова, Армения, дори и Беларус се въздържаха подобна бе политиката на европейските страни и щатите. Но това не означава, че в тези страни има авторитарни тенденции, но все пак сигнализира за един потенциален проблем по отношение на сближаването с европейските норми и стандарти поне е, сближаване по отношение на програмите на гражданското общество в страните от източното партньорство. Също така потенциално може да се създадат различни регулаторни режими в страните от източното партньорство, което сериозно ще е, наруши свободата на трансграничните комуникации. И някои предложения и идеи е, за това какво може и какво трябва да направи Европейският съюз. Първо, считам, че трябва да се постави въпроса за развиване на информационното общество в съответствие с съответното законодателство. И този въпрос трябва да е на много видно място в дневния ред. Ние трябва да Европейския съюз трябва да окоръжава съответните страни да разработват, примерно, е, електронно правителство. Това е една от най-лесните мерки за въвеждане на прозрачност в публичната администрация. Също да се използват е, възможностите на информационните технологии за засилени комуникации. Е, в трябва да има и достатъчно данни за това какви комуникации всъщност са възможни в тези страни онлайн. Много важно е да се подкрепят съществуващите и нови трансгранични медийни проекти. Има доста интересни примери. Примерно едни полски студенти създадоха такава платформа сега вече тя е, се появява на четири езика на интернет. Подобни проекти трябва да бъдат подкрепени. Също трябва да се разработва един е, повсеместен е, подход е, за установяване на комуникации с е, страните от е, нашите непосредствени съседи. Благодаря, председателят. Благодаря за презентациите. Сега има колеги, които са поискали е, думата. Трима колеги. Е, ще им дам думата, ще дам е, после възможност за отговори. След това още веднъж ще направим един тур с въпроси и отговори като виждам заявките за, изследване, за изказване, извинете, трябва да работим доста бързо. Имаме само 15 минути. Госпожа Клумбек, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за интересните презентации. Искам да попитам госпожа Стоярд за въздействието върху гражданското общество. Хубаво е, че има такова въздействие. Въпреки, че другите колеги казаха, че няма много директни контакти, но какво е всъщност въздействието върху сигурността? Как хората смятат, как виждат Европейския съюз? Виждат ли го като партньор за сътрудничество или потенциален враг? Какви са и евентуалните въздействия за европейската сигурност?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 Можете ли да е, влезете в ролята на държавните и правителствените ръководители в Вилнюс и да си представите какво е, ще бъде казано на партньорите от източното партньорство. Казва се, че партньорството, което се предлага на тези страни, не е онова партньорство, което е, беше предложено на нас през 90-те години. Как може да се е, очерта една нова динамика в отношенията с тези страни. Трябва да имаме предвид, че това са страни, които се намират в близост до нас и от Руската федерация има поток от хора към нас. Затова тези отношения са толкова важни. Как мислите, че многостранният диалог между Европейския съюз и това източно партньорство, тези източни партньори, може да се развие в бъдеще? Още нещо. Вие Поддържате ли схващането, че финансовите инструменти, предвидени в следващата многогодишна финансова рамка, са достатъчни за източното партньорство, достатъчни за запазване на динамиката на тези отношения и също така за укрепване на влиянието на Европейския съюз в този регион? Благодаря. Господин Кирилов, благодаря. Аз Направи ми голямо впечатление политиката за поставяне на условия към страните партньори и разбрах, че това не е много успешна политика. Бих помолил нашите гости да кажат нещо повече за тази политика и за това състояние. Въпросът ми е, трябва ли да правим разлика между различните страни или пък трябва да имаме по-индивидуални подходи и поставяне на условия към отделните страни, защото естествено има разлики между страните. Към някои страни, партньори, човек може да излезе с по-амбициозни условия, а към други трябва да покаже повече търпение. Благодаря, господин Танок. За, бих искал да задам въпрос с, с, за натиска от страна на Русия върху Украина да задам въпроса за натиска върху Молдова, Украина и Грузия от страна на Русия и за възможността за подписване на споразумение за асоциация в Вилнюс. Каква е стратегическата цел на Европейския съюз по отношение на Русия и по отношение на евроатлантическата връзка? Бихте ли предложили някакви, някакви средства за Европейския съюз за подход към Русия? Може би за по-добър принцип, например, повече за повече, или пък когато ам, Русия е, оказва натиск върху Молдова, може би да отвърнем също с някаква мер... мярка като забрана на внос на руска водка. Би трябвало да подкрепим тези страни партньори в тях, техния сур... суверенитет и... И... и самостоятелно взимане на решение. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Не бива да доминираме, доколкото разбирам. Имаме два вида съседи. Е, е, такива съседи, които са предвидими. И това са добри съседи, може да им помагаме, нямаме проблеми с тях. Другата група съседи това са съседи, които имат европейски амбиции. Трябва да им помагаме, но по друг начин. Къде смятате, че е, могат да бъдат поставени страните партньори от източното партньорство? Естествено, средствата, парите са важни в този контекст но не, не са ключовия фактор в нашата помощ. Не чрез пари може да ги привлечем. Те могат да бъдат окоръжени чрез добър пример и добра воля, като облегчим визовия режим, като упражним натиск, економически или дипломатически натиск върху Русия – и като имаме предвид ситуацията, смятате ли, че най-разумният начин е повече разговори с Русия и да се опитаме да убедим Русия, че всъщност е в нейн интерес да остави страните да действат както те желаят и да се свързват с когото те искат. Е, когато става дума за заостряне на вниманието на тези страни към Европейския съюз, мисля, че това заостряне е най-важното. Е, нашите експерти дадоха някои предложения за методи за заостряне на вниманието, но мислите ли, че в краткосрочна перспектива може да направим нещо повече, така щото тези страни да разберат, че те са действително европейски страни? Благодаря. Благодаря за добрите анализи и за презентациите, които дават наистина една широка база за дискусия. Мисля си, че през този месец нашата комисия и Европейският парламент като цяло посвети доста време на дискусиите за източното партньорство. Бяха казани много неща. Днес ще повторим, вероятно, голяма част от тях. И ще продължаваме да дискутираме проблемите на източното партньорство. Но ми се струва, че днес обстоятелствата са такива, че имаме нужда от по-конкретни стъпки, например по отношение на Украина. И за това моят въпрос към господин Адамски като експерт е какви са конкретните стъпки, които Европейският съюз трябва да предприеме, кога и при какви условия да подпише споразумението за асоцииране с е, Украина? И какво според вас ще се случи в Вилнюс? Към госпожа Стюарт. Изключително важен въпрос. Гражданското общество навсякъде се развива много сложно. В моята страна също. Анализирайки състоянието на гражданското общество в страните от източното партньорство, какво мислите за обвързаността на неправителствени организации с политически проекти? Има ли индикатори, които сте изследвали, които показват, че то се развива действително самостоятелно, обслужвайки интересите на гражданите, а не на определени политически елити. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да задам някои конкретни въпроси по темите, които бяха засегнати. Първо, което искам да посоча и което е много важно, е, че тук е, съвсем очевидно Европейският съюз е, трябва да започне да се занимава с тази проблематика е, като нещо, което е свързано с проникването на Европейския съюз в тези страни. Е, трябва да се предложи нещо на тези страни. Не трябва да се продължава империалистична политика с други средства. Комунистическата партия на Гърция се обявява против начина по който се развиват отношенията с тези страни. Това не са равноправни отношения. В момента нещата изглеждат така, че Европейският съюз е, има проблеми е, с Русия по отношение на сферите на влияние проникването на интернет. Що се отнася до това, аз е, искам да посоча, че е, в Русия има много по-голям напредък по отношение на интернет, отколкото на Запад. Има обаче други причини за това. Интернет е относително свободен, обаче тези страни се ориентират по-скоро в посока на изток. Аз нямам е, никакви е, възражения по отношение на големите империалистически сили на Запад, обаче знае ли всъщност Европейския съюз какво желая населението, какво то очаква от Европейския съюз? Как можем да развием а, равнопоставени отношения? Например, отмяната на визите. Това със сигурност би било нещо добро, обаче това ще доведе до изтичане на мозъци и на квалифицирана работна ръка ние ще трябва да помислим също и за това, че тези страни имат по-тежки економически условия, отколкото в Европейския съюз. Yeah, thank you very much. Uh, very brief comment. Благодаря. Това е много голяма тема. Дискутираме политиката за добросъседство. Тази е, политика обаче има много измерение. Сега, митническия съюз, ако тези страни решат да се включат в него, ние трябва да редефинираме нашата политика за добро съседство. Не става дума за митнически облечението, става дума тук за политика. Вида политика, типа политика, която провежда Русия. Това не е демократична система. Така че тук имаме голямо предизвикателство да разберем как да действаме със страни като Армения. Имаме нова реалност. Е, в която една предвидима дългосрочна политика вече не е на лице. Искам да направя препратка към е, моя гръцка, гръцки колега. Ние не се конфронтираме с Москва, с никого всъщност, но Русия започва да се конфронтира с, обществата, с свободните хора. И на второ място визовия режим и либерализацията му. Ако визовия режим се вижда като инструмент, за защита от хората от тези страни, ние сме много в грешка. Ние не би трябвало да се застъпваме за такъв език, за такава философия. Не съм съгласен с гръцкия колега. as if I understand correctly, we have quite mm, not, much, not much time, so I'll try to be brief. Е, нямаме достатъчно време, така че ще се опитам да бъда кратък. Всички въпроси, които бяха зададени, имат е, нещо общо помежду си и до толкова аз имам общ е, отговор на тези въпроси, защото повечето теми всъщност намират отговор в отговора на тези въпроси. В е, началото на моето изложение вече казах, че източното партньорство според мен е много елитарно концепирано. Според мен липсва комуникация с обществото. Когато тези страни трябва да решават в каква посока желаят да вървят, е, тогава това трябва да бъде едно независимо решение, което да бъде подкрепено от населението на тези страни независимо от факта доколко е, тези страни от източното партньорство са демократични или не, до каква степен те са демократични. Въпреки всичко, елита трябва до известна степен да се съобразява с общественото мнение и е, за да постигне успех в различните сфери, Европейския съюз трябва да работи в тясно сътрудничество с е, представителите на общественото мнение. Също така, как изглежда имиджът на Европейския съюз в страните от източното партньорство производство. По принцип, за никого Европейския съюз не е враг, когато се вземе предвид, е, например, как изглеждат условията в Украина, това е страната, която е най-близо до нас. Там има известни проучвания, които доказват, че голяма част от обществото желае по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Проблемът се състои в това, че обществото не знае точно какво всъщност означава европейската интеграция и е, интегрирането в Европейския съюз по-точно. Европейският съюз трябва да си зададе въпроса как е, бихме могли да е, представим е, всичко това на водещите личности в тези страни, но също така и на по-широките обществени слоеве. Това ще бъде отговора на повечето въпроси, които бяха зададени. Ние трябва да полагаме усилия да а, информираме по-добре обществата в тези страни. Липсата на а, споразумение не означава, че ние ще трябва да прекратим сътрудничеството. Трябва да вземем предвид а, какво а, следва да се прави, ако не бъде подписано това споразумение или тези споразумения. Тогава ще трябва да си зададем въпроса как а, да продължи нашето сътрудничество с тези страни. И то. А, по един възможно най-ефективен начин. До тук е, искам да е, спра с моите отговори. Благодаря за вниманието. Аз е, не знаех, че англичаните обичат толкова водка, колега водка, колега Танок. Обаче, първо, все пак Искам да изкажа моята благодарност за тези толкова подробни анализи от страна на докладчиците. Имам въпрос към господин Адамски. Вие е, имахте недостъг на информация по отношение на източното партньорство в Украина. Установихте такива дефицити. Това отнася ли се за споразумението за асоцииране и как Европейският съюз може да преодолее тези дефицити на информация? Други въпроси към вас са следните. Натискът от страна на Русия, за който споменах, споменахте, до известна степен се смята като възпиращо действие в евразийския регион, но какво може да направи Европейския съюз, какво противодействие може да предложи на този натиск? Един въпрос към госпожа Стюарт. Какво е въздействието на този форум за гражданското общество в нашите страни от източното партньорство? Аз се интересувам преди всичко за участието на Беларус. Това е страна, с която ние поддържаме много напрегнати отношения и също така искам да попитам дали този контакт с форума за гражданско общество до някъде може да успокои нещата. Как е, оценявате вие въздействието на този форум в е, самите страни от източното партньорство? Госпожа Стюарт. Uh, uh, Благодаря. Um, Въпросът, uh, който беше поставен към мен, беше до някъде засегнат от господин Лубашенко. Дали Европейският съюз се разглежда като враг или възможен партньор в сътрудничеството? Искам сега да посоча, че Европейският съюз се разглежда като партньор в сътрудничеството, обаче Русия е поставена от другата страна и много е трудно понякога да се избере единия партньор или другия партньор. Е, така че е, се избягва положението е, да се избира единия или другия партньор. Стремежът е към партньорство с двете страни. В Европейския съюз се открива благосъстоянието на първо място, за сега не толкова поради еврокризата, обаче много често Европейския съюз се свързва с економическо благосъстояние и защита на различните видове видове права. Сега, по различните въпроси, които бяха зададени във връзка с ролята на Русия и условията, тук мисля, че трябва да направим разлика между две сфери. Политиката на Европейския съюз прямо Русия трябва да бъде обмислена отново по отношение на настоящите дейности е, в Русия, е, мерките спрямо съседните страни, но също така и вътрешната ситуация в Русия. Не непременно това трябва да се свързва с развитието на източното партньорство, защото това партньорство не беше концепирано като геополитически инструмент и не е подходящо е, да бъде такъв инструмент. Условията трябва да се прилагат и Европейският съюз трябва да бъде е, по-кохерентен, по отношение на страните от източното партньорство. Тук ще трябва да се опитваме да не прилагаме двойни стандарти и да отправяме обвинения. Що се отнася до Вилнюс, подписване на споразумението за асоцииране ДЦФДА с Украина, аз мисля, че трябва да се установи подхода. Не е достатъчно само да се подпише споразумение, защото и Русия беше казано, че всъщност беше зададен въпроса дали Русия не преследва стратегическа цел за да държи тези страни извън Европейския съюз и да пречи на тяхното сближаване с него. Е, това е една от целите на Русия. Тя пролича ясно в миналото, но мисля, че реакцията не трябва да бъде ответен удар от наша страна. Например, да не се внася руска водка. Аз смятам, че е, това трябва да бъде предмет на систематическа политическа работа и е, да следим Русия да спазва а, е, своите задължения спрямо съвета на Европа, Световната а, организация концепция на труда и също така и други международни форуми. Също така заключенията на съвета от декември миналата година, те трябва да се спазват и не трябва да се изхожда само от геополитически съображения. Последващия въпрос – какво е въздействието на форума за гражданско общество в страните партньори. Аз мисля, че е, това въздействие е, е твърде ограничено. Казах, че съществува опасност е, това да се превърне в формат, в който се срещат елитни НПО. Беше казано, че източното партньорство преследва този подход с елити, на ниво елити. Аз мисля, че тук трябва да се направи повече форумът за гражданско общество да добие по-голяма популярност сред широките обществени маси в тези страни. Сега по економическия растеж и стимулите, аз искам да посоча, че от самото начало това споразумение за свободна търговия от самото начало беше погрешно. Това обаче е история и ние не можем да я върнем назад. И имаше едно изключение, беше поставен въпроса какво да се прави с Армения. Ако Армения се присъедини към Митническия съюз. Аз мисля, че решението трябва да бъде следното – с ТО плюс по-голям достъп до пазара плюс мобилност. Нормативно сближаване, това е много важен компонент. Може би за сега трябва да се изостави този аспект. Това означава, че ние трябва да преследваме различни подходи с различните е, съседни страни, обаче да следваме една и съща линия. Говори се за историята, говориха се и други неща. Все, всяка от тези страни не е в състояние да навакса изоставането и причината за това много често е свързана с особеностите на конкретните страни. Условията, които ние прилагаме, трябва да се концентрират върху тези типични особености. Това не е нов, типичен, нов проблем. Мелефелд десетилетия се занимава с тези проблеми. От една страна, ние се опитваме да третираме всички държави по еднакъв начин, но от друга страна ще трябва да установим какви са проблемите в отделните страни, които пречат на напредъка и върху тях трябва да се концентрираме. Мисля, че стратегията на Русия да упражнява натиск ще се окаже контрапродуктивна. В най-лошия случай – това ще доведе до едно спираловидно развитие на отношенията в посока надолу и не трябва да допускаме това, защото ние знаем, че руснаците много често провеждат контрапродуктивни мерки, установяват последствия това и след това е, спират провеждането на тези мерки, като разбира се посочват претекст за това. връзките между Митническия съюз и по-тесните отношения с Европейския съюз, това всъщност е много комплексна тема. Важно е да се е, знае, че каквото и да правим, ще трябва да се придържаме към установените правила на международната търговия и инвестиционна дейност. Не трябва да се опитваме да откриваме съвсем нови неща. Госпожо Стюарт, вие говорихте за ролята на СТО в отношенията с Русия и натискът, който се оказва. Това беше също много интересно. Благодаря. Дами и господа, по мое мнение, целите на Европейския съюз не следва да бъдат да имаме добри, добра, добър климат в отношенията с тези страни и с Русия или е, добър климат, а е, целта е да се предизвикат промени в тези страни. Да се изградят е, модерни, е, демократични правови държави. Какви е, са мерките, с които могат да се постигнат тези цели? Естествено, повече средства, но дори и четири пъти повече средства да има, е, очакваните резултати няма да се получат. Реалните инструменти са всъщност е, е, споразуменията за свободна търговия и облегчаване на визовия режим или премахването на визите. Това са единствените инструменти, които реално могат да предизвикат съществени промени в страните от източното партньорство. Това е моят съвет. Какво е, иска е, украинското общество, е, се коментира тук. 45% от е, гражданите биха искали да има споразумение за асоцииране и за свободна търговия 35% са за митнически съюз с Русия. Но факт е, че Украина иска да си сътрудничи с Европейския съюз, а привърженици, особено младите, а привържениците на по-старото поколение са за митнически съюз с Русия. Голям процент от украинците се дефинират като европейци. Сега за Русия. Русия преминава а, през процес на а, разграждане на империята. Деимпериализация. И това естествено е, е предизвикателство. Как да реагира на този процес Европейският съюз? Какви мерки може да предприеме? в е, отговор на е, техни действия, които за нас са неприемливи. Във всички случаи следва да има диалог с руският елит, който сам по себе си не е единен. Там съществуват доста големи е, разединения, но не конфронтация, не забрана за вноса на водка. Това ще бъде тотално неразбрано от руското общество. Би трябвало да ангажираме Русия и в някои проекти е, в източното партньорство като трета страна към тези проекти. Това е напълно възможно и се позволява от законодателството за източното партньорство. И сега отговорът на въпроса, поставен на немски. как да се преодолее дефицита на информация. Мисля, че по-добра информация, по-добра висова политика, по-разумни служители в консулските отдели на държавите членки на Европейския съюз. Въобще информация, информация, информация. Искам да кажа, че в е- Украина има много реклами, има много плакати, които описват Европейския съюз като област само с един език, а именно английски. Описват организациите, институциите на Европейския съюз като институции, които поощряват човешките права и то главно тези на хомосексуално ориентираните хора. Това са, така да се каже, рекламите в украинската преса и в украинския интернет за Европейския съюз. Европейския съюз трябва да усили информационната си кампания и трябва да приложи една по-разумна визова политика. Благодаря. Благодаря за обясненията. Би било хубаво да получим и писмените презентации и вероятно е, дори и след Вилнюс е хубаво да е, поддържаме контактите с вас. Благодаря ви за презентациите. Сега на господин Андоракис. Ние смятаме, че Европейският съюз действа на равнището на равнопоставеността. Ние сме по-различни от Москва. Дали човек ще подпише дадено споразумение или не, е, това зависи от е, самата страна, която подписва споразумението. Това е подхода на Европейския съюз. Ние сме демократично, демократична общност дори ако някои от колегите трябва да свикнат с тази идея. Благодаря. Дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред. съвместно с делегацията в Комитетата за парламентарно сътрудничество Европейски съюз, Армения, Азербайджан и Грудия. Е, това са страни, които не са с много висок стандарт на развитие. Е, много ви моля, тишина, моля ви. Ако обичат тези, които не желаят да присъстват на дискусията, да напуснат залата тихо. Please. Много ви моля. Бихте ли спрели да дискутирате? I would like to greet in our midst. Искам да приветствам с добре дошла госпожа министра на правосъдието на Република Грузия. Ние имаме отношение към тематиката правосъдие, но също и в подготовката на срещата е, в Вилнес. Госпожа Цулукяни, добре е дошла. Е, много навременно е обсъждането, което ще проведем ден с вас в оглед на изборите, с оглед на срещата на върха в Вилнус, с е, оглед на натиска, упражняваното Русия. Ние приехме и резолюция миналата седмица в Страсбург. Сега е време да се огледаме какво се случва в Грузия, особено в областта на правосъдието. Знаем, че вие се занимавахте с тази тема. Вече е приключила първия етап от е, реформата. Е, предстои втория. Може ли да ни кажете какви са резултатите, какво планирате да направите и също какво се прави по отношение на политическите аспекти на правосъдието? Ние ще направим е, има инициатива, която се критикува от комисията в Венеция, защото се счита, че е, съответните мерки поставят под въпрос независимостта на цялата правосъдна система. Е, съответно е, се коментира и процеса за подаване на е, жалби. Знам, че частично са унищожени архивите. Това е добре. Може ли да коментирате? говор... Може ли да ни информирате също за подготовката за изборите, които целите да бъдат свободни и справедливи? Какво правите в периода преди а, изборите? Очевидно а, има информация за много натиск от страна на а, правителството върху местни съветници в местните власти. Предстоят местни избори следващата година. Също знаем, че е имало практика на насилие срещу мълцинства, премахване на минарета и така нататък в някои области. Е, естествено, е, знаем, че е, министър-председателят възнамерява да подаде оставка след е, изборите. Какво ще означава това за политиката за вашата страна? И много ни е интересно да чуем вашето тълкуване на интервюто, което той е дал. Също е, ни е интересно да чуем мнението ви за Митническият съюз. бих искал да кажа, че сме изключително заинтересувани от това срещата на върха в Вилнюс да бъде успешна и се надяваме, че ще създадем съответните условия. Вероятно и вие можете да ни помогнете в този процес. Thank you. Mr. Chairman, honorable members, it's an honor for me to come and speak. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми депутати. За мен е чест да говоря днес в Комисията по външни работи на Европейския парламент. За мен, всъщност, моята задача е да представя какво е настоящото състояние на амбициите на Грузия до срещата във върха в Вилнюс и да очертая каква е връзката с източното партньорство, което е винаги поставено пред нови предизвикателства. Ние приветстваме факта, че има силна политическа подкрепа от страна на вашата комисия и е, за председателя Прок. Е, преди една седмица в Вилнюс имаше неформално заседание на външните министри на Европейския съюз по въпроса свързан с Сирия. Всички пътища сега преминават през Вилнюс в Европа и аз не смятам да правя някаква политическа декларация, по-скоро да кажа това, което ще бъде нашият принос в общият план за действие Европейски съюз Грузия. Като министр на правосъдието на Грузия, аз имам отговорност за бъдещето на нашата страна. Искам да изясня на някои неща. Нашата основна стратегическа цел се изразява в изграждане на институционална европейска демокрация във връзка с политическото асоцииране в европейския процес на интеграция и също така економическа интеграция ние искаме да постигнем това а, с Европейския съюз. Ние естествено трябва да спазваме и нашите обещания, най-вече що се отнася до адаптирането на европейските норми, също така спазването на правата на човека, правовия ред и е, правилата на демокрацията. Европейският съюз много често се разглежда като нормотворческа инстанция и ние искаме да отчетем този факт чрез реформи, по демократичен път и също така изграждане на общество, ориентирано към включване в спазването на тези форми. Също така трябва да се предвиди подходящо участие на гражданското общество за подобряване на правните процедури. Е, част от това е директната комуникация, обратната връзка с органите, които вземат решения. Нито един законопроект на Министерството на правосъдието не се представя пред парламента преди преди това да е консултирана обществеността. Достъпа до информация също се разширява чрез разширяване на свободата на а, информиране. Дава се повече информация, за да се даде а, възможност а, това да се извършва в контекста на плана за действие на правителството на нашата страна. Ние очакваме да бъдат парафирани споразумения в Вилнюс и това да стане преди приключването на мандата на настоящата Европейска комисия, поради което ние започваме започваме да възприемаме достиженията на общностното право на Европейския съюз, извършваме законодателни промени в тази връзка. План за действие във връзка с присъединяването, аз мисля, че ние сме представили някои неща в тази връзка, например борба с тероризма. Освен това се опитваме да изпълняваме споразумението за асоцииране по съвсем конкретен начин в конституционната рамка на нашата страна. Например, като включваме конституционни гаранции за спазването на а, тези европейски а, норми, които са възприяти в нашето законодателство. Също така ние а, работим в партньорство с някои министерства, имам предвид най-вече законите против дискриминацията, които бяха приети. Те се проверяват на международно равнище, борба с а, трафика на хора, с корупцията. А, всичко това е много важно. Сега е а, важно да се спомене, че в средата на октомври експерти от Европейския съюз ще дойдат при нас и ние ще навлезем във втората фаза. Законите против дискриминацията са добър пример за нашето законодателство, което се базира на европейските ценности. По този начин ще се противодейства на много форми на дискриминация, които преди това не бяха установени. Освен това, това ще ни даде възможност в бъдеще да не допускаме неща, които бяха споменати вече. Имам предвид ситуацията, която установихме в чала институционните механизми, те са предвидени и са насочени е, към гарантиране на равнопоставеност и към недопускане на дискриминация чрез е, съответни закони, които предвиждат достатъчна защита. Например, е, става дума за някои аспекти на лицата с увреждания, които не бяха свързани е, не бяха предвидени в нашето законодателство, също така и че здравословното състояние на хората не трябва да бъде повод за дискриминация. Е, ще е, води се всъщност борба срещу много форми на дискриминация и всъщност в този закон се включват както публичните, така и частните организации и институции, разбира се и частните лица, за да можем да гарантираме законност на инспекторите, те трябва да бъдат избрати от парламента. Освен това се предлага и достатъчно гаранции за независимост независимост на инспекторите. Законът ще бъде резултат от широк консенсус в обществото, защото всички важни органи, които вземат решения, са включени и ще останат включени. Имаше дискусии в правителствените среди проекто закона да бъде представен и пред гражданското общество, също така и пред различните религиозни и етнически мазиства, които да дадат своите коментари. След това проекто законът беше представен на съвета на Европа и на шведски експерти, след което ще влезе в парламента за гласуване. Сега по президентските избори тук става дума за мирна смяна на властта в плуралистична рамка. Това от октомври миналата година се наблюдава. Всъщност президентските избори са още един тест за демокрацията в Грузия. Те трябва да бъдат проведени в прозрачна среда. Има работна група за свободни и честни избори, която беше избрана под надзора на Министерството на правосъдието. Тази работна група ще трябва да следи да няма правонарушения, когато е, става дума за провеждане на изборите, ще даде и специфични препоръки. Тази работна група, тази комисия използва възможността да се свърже с различни органи и организации, министерства, политически партии, Централната избирателна комисия, е, също така и с органите на местната и регионалната власт. Е, изборите ще се наблюдават много внимателно и ще се погрижим веднага да се противодейства на нарушения. Моят мандат като е, председател на тази комисия, на тази работна група, аз се възползвах от него, за да посетя един регион, в който бяха установени някои отклонения от личностен характер, което доведе до загриженост сред нашите партньори в гражданското общество. Ситуацията благодарение на нашите препоръки, е, сега навсякъде по места е стабилна и аз мисля, че всички разбраха, че тези избори са отрешаващо значение, защото миналата година Грузия успя да предаде мирно властта от е, един парламент на друг и сега вече става дума за избор на нов президент. Е, надяваме се това, разбира се, да стане без е, насилие, да стане по мирен път. Атмосферата е много спокойна. Спомням си, че миналата година през октомври имахме друга ситуация – правната система и правосъдието, това са много важни аспекти, най-вече когато става дума за стратегическата рамка от 2014 до 2017 година, става дума за институционални защитни механизми за гарантиране на независимостта на съдиите. Тук действа принципа повече за повече и се предлага възможност на съдиите самостоятелно да могат да действат при определени обстоятелства и да могат да сезират по-висшите съжидилища, също така да вземат предвид и е, това, което мисли гражданското общество. Е, става дума и за една реформа, която беше обявена преди една седмица. Става дума за назначаването на съдии и разпределянето на делата между тях в тази сфера ще се проведе реформа. Що се отнася до наказателното право и е, административното право до края на годината, всичко ще бъде преработено, правата на жертвата, ще бъдат съобразени с европейските норми, а що се отнася до съдебното преследване на млади хора, Европейският съюз ни помага много с създаването на правна уредба за малолетните и непълнолетните лица. Също така се предвижда и реформа насочена към институционалната независимост, за да могат да бъдат вземани предвид и професионалните организации. Това означава, например, че всички правомощия на прокуратурата се прехвърлят на водещата прокуратура, на главната прокуратура в страната, аз като министър не мога да бъда включена в определени наказателни дела, това означава, че сега прокуратурата в Грузия е освободена от политическо влияние. Друг законодателен пакет е свързан с постепенното разширяване на територията териториалните аспекти на правосъдието. Е, в момента се ограничаваме само върху определени престъпни състави. Също така ще трябва да се гарантира и достатъчно добър достъп до правосъдие. Нашата е, програма за реформи е, е поставена на солидна база и има съответни документи, планове за изпълнение, които бяха изработени много внимателно с е, измерими показатели, конкретни цели и срокове. Предвидени са и съответни средства от бюджета за изпълнението им. Тези планове сега се актуализират предвид реформите, които се предвиждат за следващите години. Преди да приключа с моето изложение, ще се спра на а, някои съдебни решения и предвидените а, е, за тях а, е, правни разпоредби, ние е, получихме различни предложения от вън, от различни международни организации, получихме и предложенията на Венецианската комисия, взехме ги предвид. Законът не означава, че е, става дума за альтернативна правна система в Грузия, че ще се създава такава. Законът означава, че е, хиляди грузинци е, трябва да получат възможност да могат да подадат искане пред е, комисия, чието членове се избират от средите на гражданското общество и е, които имат добър правен опит. Те ще могат да проверяват е, документацията по случая преди е, случая да бъде е, представен пред съда и да бъде решаван от съдия. Става дума за наказателни дела. Всъщност тези хора не е необходимо да сезират съда в Страсбург когато не става дума за срока от 6 месеца. Отеглянето на министър-председателя беше представено пред членовете на кабинета. Това беше възприето като е, лоша новина. Е, той обаче помоли за съдействие и ние сме готови да му помогнем да е, завърши политическите и правните реформи. Той беше избран миналата година и след е, изборите за президент се надяваме, че по прозрачен начин ние ще можем да е, продължим да вървим напред и се надяваме, че той ще бъде в състояние да може да е, напусне при, добра, при добри условия аз е, искам накрая да посоча, че ангажимента на министър-председателя в това правителство не е насочен само към задоволяване на международните институции. Е, става дума за е, самите нас, ние да бъдем доволни, че вървим в тази посока. Това беше един от основните фактори, които ни дадоха възможност да бъдем избрани в правителството. Ние се основаваме на ценностите на демокрация демокрацията, спазваме правата на човека. Това са универсални ценности в цяла Европа и на тях се подчинява и грузинския народ. След това смисъла и същността на настоящите промени в Грузия ние искаме а, открити институции. Не става дума само за отделни индивиди, за отделни министри или за министър-председателя. Всъщност ние се стремим към изграждане на една система, която да бъде жизнеспособна и да надживее отделните институции и министри. А, става дума за открити а, институции, в които гражданите да имат доверие. Това е нашата цел. Ние към момента се движим по много пътища. Това е голямо предизвикателство за нас, но няма връщане назад е, е, Европейският парламент, а и други е, организации, също и грузинският народ очаква от нас да вървим по пътя е, към Европа. Ние сме убедени, че ще се справим с предизвикателствата и е, това правителство в Грузия, аз съм убедена в това, е, ще остави в наследство е, един силен европейски е, демократичен ред, който е, да бъде в е, състояние да оказва съдействие на следващи грузински правителства. Благодаря. А сега колегите имат думата за въпроси. Най-напред председателя, най председателя на делегацията. Аз ще продължа на чешки. Даме, а панове, Jako předseda делегация. Дами, дами и господа, като председател на постоянната делегация на Европейския парламент за сътрудничеството с е, парламентите на Грузия, Армения и Азербайджан, искам да изразя моята радост, че днес имаме възможност да изслушаме госпожа министра на правосъдието на Грузия и с нея да проведем тази дискусия. Основната цел на делегацията, чието председател съм, е да бъдат създадени възможно най-добри отношения между Европейския парламент и депутатите от Грузинския парламент. Това сътрудничество трае от много години като председател на наблюдателската мисия по време на изборите преди една година. Лично имах възможност да проследя как се провеждат изборите там, а също така и ситуацията малко след изборите в столицата Тбилиси а също и в Тифлис. Аз видях повече от 20 избирателни секции, участвах в спонтанни празненства и спонтанни демонстрации на а, победителите по улиците на Тифлис. От тогава ние наблюдаваме непрекъснато мирното предаване на властта. Преди няколко месеца имах възможност да информирам вашата комисия за това, че е, за първи път в историята беше проведено общо заседание между двата парламента, Европейския парламент и Грузинския парламент, без да се вземат решения с известно безпокойство проследихме дълбокия конфликт между депутатите от опозицията и депутатите от управляващата коалиция в грузинския парламент. Ние проявяваме готовност да продължим комуникацията, за да създадем по-добри отношения и по-добро сътрудничество. Много от нас с голям интерес ще направят това пътуване до Грузия и лично ще видят подготовката и провеждането на изборите. Още веднъж искам да благодаря на госпожа министър за нейното посещение и за нейната откритост. Благодаря предварително за отговорите на въпросите, които тя ще даде. Сега думата на нашия докладчик. Аз ще говоря на полски, за да съм по-точен. Госпожо министър, много пъти съм се изказвал по въпросите за Грузия. Благодаря ви за откритата презентация. Благодаря за решението, което ни даде възможност да посетим Рабешвили в затвора е, вече два или три пъти. Е, това беше възможно. Няма да не влизам в подробности, но искам да ви задам въпрос или по-скоро да отправя апел към вас като представител на правителството. Предстоящите избори в Грузия са много важни, така смятат със сигурност и гражданите на Грузия. Компетенциите на президента са, не са толкова огромни, но изборът е важен. Те би, изборите би трябвало да бъдат отпразнувани като национален празник. Трябва да се създадат всъщност много добри условия хубави условия трябва да се създадат. И вие, като част от правителството, цялото правителство всъщност би трябвало да се ангажира със създаване на една такава а, празнична атмосфера. Би трябвало още от сега да помислите за един вид политическа амнистия. Сега аз не, нямам предвид разпускане на съдилища или освобождаване на затворници или на, в частност на Рамбашвили, може да се помисли за други мерки за този човек. Домашен арест или пък а, контролиране взе и вземане на неговия задграничен паспорт, така че да не напусне страната. Но може би може да помислите за такива мерки. Това би било хубаво за демокрацията в Грузия. Minister, I visited for the first time your country last Госпожо министър, аз посетих вашата страна през юли миналата година с колегата Дължа. Е, сигурността и отбраната бяха основните ни интереси. можахме да разговаряме с мнозина. Оценявам вашето гостоприемство в тази толкова красива страна. Много ясни са и връзките с нашата култура и цивилизация, но мога да кажа, че бях обезпокоена и именно обезпокоена от това, което се случва в областта, където вие сте министр, а именно правосъдието това е важно, защото тук става дума и за прозрачността, безпристрастността на, следващите, на предстоящите избори. Обезпокоихаме някои неща, които ме карат да мисля, че може да има вариант за селективно правосъдие. Посетихме бивши министър-председател който беше задържан. Знам, че той, разбрахме, че той не е могъл да, посещ, да бъде посетен от семейството си. После разбрах, че с ваша намеса въпросът се е решил. Та тези неща са обезпокоителни, защото става дума и за един потенциален съперник в президентските избори. И задържането на такъв човек под каквито и да било обвинения, включително и корупция, като че ли е, е прекомерно, няма опасност той да избяга. Съдията, който е разпоредил задържане преди съдебния процес – предприема така мерки, които не са еднозначни спрямо други случаи. Това е обезпокоително и подобни неща трябва да се решат възможно най-скоро, защото в противен случай много силно така се носи подозрението за селективно правосъдие. Що се отнася до местните избори, също трябва да има достатъчно прозрачност, за да няма съмнение в резултатите. Всички е, тези речи против е, хората с различно сексуално ориентиране, с, е, срещу младсинствата, това са обезпокоителни явления – Ирма и Навишвили, мисля, че името на удачна организация, която действа в такъв смисъл. Мисля, че всичко това са много-много обезпокоителни факти и се надявам, че подобни явления ще бъдат прекратени преди да се стигне до изборите. Госпожа Господин Никола, госпожа Ниблер. On behalf of Georgia. Madam Minister. Госпожа Никола, извинете. Госпожо министър, не мисля, че тук трябва да се говори за селективно правосъдие и да се цитират конкретни случаи, поне не в този форум. За мен е, вашата биография е гаранция за вашата професионалност и за изпълнението на вашите задължения като министър на правосъдието. Имам един кратък въпрос. Как е, оценявате нивото на политическата корупция в Грузия? Yeah, thank you. Thank you, Chair, and also welcome to this House, Madam Minister. Благодаря, госпожа Луначек. Е, много се радвам, че сте тук, госпожо е, министър, след е, нашата визита през лятото. В духа на коментара на колегите ми бих искала да започна с една бележка и въпрос. Министър председателят, който обяви, че ще се отегли. След като Армения е решила да се присъедини към Митническия съюз, вашия министр-председател също коментира, че не изключва тази възможност за Гърция, за Грузия, извинете а вие е, казвате, че вашата основна цел е европейска интеграция, европейската система. Тук като че ли има известно противоречие. Може ли да коментирате какво е имал предвид вашият министр-председател? Това политика на правителството ли е? Смятате ли да се включвате в този съюз? Други аспекти. Вие ако правилно съм чела коментарите, казвате, че е, Грузия в бъдеще трябва да вземе решение дали в страната да има минарета или не. Може ли да коментирате е, в края на кращата е, православно мнозинство имате, но има и други религиозни малцинства, които имат право да следват своето е, вероисповедание, включително и с минарета. По отношение на хората с е, друго различно сексуална ориентация на 17 юли е имало нападения срещу такива личности, имало е обвинения повдигнати срещу тях за насилие и ще има съответни процеси срещу е, извършилите насилие. Но сега се казва, че е, са отпаднали обвиненията е, поради липса на доказателства, но има достатъчно е, свидетели. Защо се случва това? Има достатъчно хора, които могат да свидетелстват за насилието в тези дни. Тази е, хомофобия, този страх от е, хората с различна сексуална ориентация, може би ще се засили, ако се продължава така. Е, вие казахте, че има изготвен проект закон за борба с дискриминацията, с ангажименти от страна на гражданското общество, но се безпокоим, че в края на кращата този закон няма да бъде прият, то поне преди е, изборите. Защо толкова се бави процеса? И накрая обвиненията от е, бившия министър-председател, който е задържат. Приключвам, господин Брок. Колегите преди мен също дълго говориха. При предходното правителство е имало обвинения за конфискуване на частна собственост. Какво се случва? Има ли някаква яснота по въпроса? Last but not least, Sí, gracias, señor presidente. Eh, señora ministra, bienvenida. Eh, Благодаря. Госпожо председател, вие казахте, че не искате да правите политическо изказване и политически декларации, обаче по изключение ще подкрепя госпожа Луначек. Това не е прецедент, но какво каза вашият министр-председател? Той каза, че евентуално иска да се присъедини към а, Евроазиатския съюз. Поне не изключва тази възможност. Какво означава това? Няма да се преследва по-нататък идеята за европейска интеграция. Какви са всъщност намеренията на вашето правителство? И както казаха колегите, с изключение на представителите на либералите, искам да кажа, че би трябвало да се прилага принципа на презумцията за невиновност в случая с, министър, с бившия министър-председател. Той имаше вече пет пъти възможност да се изкаже, но не беше освободен. И тук наистина имаме чувството, че става дума за изборно правосъдие. Вие сте член на правителството и като такъв е, пред вас искаме да кажем, че вероятно нещата трябва да са по-ясни от ваша страна. Благодаря. Since everybody speaks the language which is the most um, uh, comfortable. Благодаря. Наистина, нещата са доста сложни. Ще продължа на френски. Concerne les archives Що се отнася до унищожените архиви, за никого не е тайна, че когато е, взех поста в когато бе взет пост в Министерството на вътрешните работи, бяха открити много е, секретни записи и видео, извършени от една институция, наречена е, Служба за конституционална сигурност. Е, направени е, от съзнанието на бившия министър. Ние следвахме абсолютно дума по дума препоръките, направени от господин Ламбер. Тези видеозаписи е, имат отношение към личния живот, интимни сцени от живота на политици от опозицията от това време също е, лични е, сцени, е, сцени от личния живот на журналисти, които са критикували предходното правителство и още по-шокиращо тези записи са регистрирали и сцени от личния живот на членове на правителството, като възможности за последващ шантаж, безспорно. И с моите колеги от Министерството на вътрешните работи и четирима представители на гражданското общество преди десетина дни описахме всички тези записи. Те се държаха а, под ключ и а, е, ги уста, а, е, унищожихме в, а, е, публично в присъствието на представители на медии, които пък предадоха по интернет а, унищожаването на архивите. Но а, в грузинското общество си оставя страха, че може би са останали копия, които евентуално са изнесени от членове на бившето правителство, е, правителството, което сдаде властта миналата година, и които избягаха непосредствено след изборите миналата година през октомври. И за да не се появат подобни копия в някакъв момент и за да не се използват те за целите на шантажа, ние с колегите от Министерството на вътрешните работи представихме един проект закон, който засилва санкциите при употреба на подобни незаконни копия. В момента санкцията е една глоба за извършващия подобен акт, а ние искаме санкциите да бъдат много по-тежки. Тоест да не остава само с една глоба, защото е, ние не искаме евентуално съществуващи копия да нарушават спокойствието на нашия живот. Други записи съществуват на актове за насилие, е, измъчване и изнасилване на затворници и също на е, представители на опозицията. Имаше е, скрити записи, направени от бившата служба от Министерството на вътрешните работи под гидата на министъра от това време. Тези записи всъщност са записи на актове, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление. Затова те за сега не са унищожени. Във всички случаи, както в първата част на тази история, така и във втората, ние следваме много стриктно препоръките на господин Амарбер. Що се отнася до изборите, нашето правителство е, е, направи всичко възможно, че на, е, възможно на 27 октомври, а съм избрана с 72% от гласовете, да се е, проведат едни е, безпристрастни избори. Е, хората разбират много добре, че е, революционния дух, духа на воинствения дух е, в обществото няма да се прекрати, ако на 27 октомври не гарантираме едни прозрачни избори, които, е, които ще ви дадат възможност вие да се произнесете, че смяната на властта е извършена достатъчно легитимно с секретен вод. Мога да кажа следното. Като е, бивш е, генерален прокурор, когато е, взехме властта, установихме, че прокурора на Грузия не е работил правилно. И всъщност е практикувал буквално да диктува решенията на даден съдия. И съответно съдиите са се съгласявали. сега вече се създава яснота, че в края на кращата съдиите са свободни и да решават е, кой е виновен и кой не. И така е, службата на главната прокуратура продължава и е, работата там е по-трудна, отколкото реформата в цялата правна система. В момента в прокуратурата все още не е извършена достатъчно пространна реформа. Има още какво да се прави. Съдиите вече са свободни и е, независими от няколко месеца. Ние се опитваме да им дадем тази независимост посредством законодателни инструменти цялата система е предвидена да бъде е, независима, да, да бъдат съдиите независими от е, Висшия съдебен съвет, а да бъдат независими от прекия си ръководител. А, в, в, а, е, в момента съдиите не получават а, делата посредством автоматична система, а, а, те се разпределят от е, по-главни съдии, т.е. едно по-важно дело може да не стигне до определен съдия, защото шефът му е преценил, че това не следва да се случи. Също така няма. Ние се опитваме да проведем достатъчно е, пространни преговори за е, този проекто закон, да разговаряме с професионалистите и с гражданското общество, с всички заинтересовани страни. Минаретата. Аз бях обект на критика от моя собствен екип, защото казах нещо съвсем просто. За мен не е приемливо да се е, да има действия спрямо а, минаретата. Тези е, минарета обаче са, бяха издигнати е, за една нощ, но независимо от това, независимо, че това е незаконно строителство, аз бях е, против това те да бъдат разрушавани. И бях критикувана. Факт е, че в Грузия няма а, е, истински междурелигиозен диалог, а, е, какъвто е необходим да има в една страна с различни вероисповедания. Необходимо е също да има и истински диалог между държавата и е, представителите на религията, които, който също не съществува когато има теми табу, когато няма диалог между политиците и религиозните дейци, естествено, че ще има риск, който ще нарушава е, спокойствието на религиозните младсинства. Ние се опитваме да предотвратим, да направим така, че да няма подобни инциденти, защото нашата страна е не е конфронтационна. Там цари толерантност от векове. За министър-председателя действително казах, че е, е много е лоша новината. Той е, поиска нашата помощ, помощ на гражданското общество. Е, в момента правителството е съставено. Можем също така да ясно да докажем, че той може да се оттегли, защото ще остави след себе си едно правителство, което е направено в е, прозрачност и ще остави едно гражданско общество, което се развива. Това гражданско общество има нужда от подкрепа, има 3-4 големи неправителствени организации, но нищо повече. Имаме нужда от гражданско общество, което е по-силно, по-критично и е, готово да е, сътрудничи с всички бъдещи е, правителства. Е, да помага на тези правителства, защото, за да могат те да действат е, е, адекватно, да, да се отчитат пред гражданите, които са ги избрали, защото проблема до тук беше, че именно правителствата не знаеха как да направят това. Какъв е избора на Грузия? Ще продължи ли тя по своя път? Разбира се, не сме спрели и никога и ще продължим да следваме своя избор. Евроазиатският съюз за Грузия е изключение. Грузинците са направили своят избор и той е неотменим. Но не е достатъчно само да се направи избор, трябва и да се действа. Затова и в моето министерство, както и в другите, действаме и то непрекъснато, ежедневно. Успяваме да се справим. Имаме голямо желание срещата в Вилнус да се увенчае с успех – и да стигнем до реално подписване на споразумение. Ние имаме нужда е, от е, времето е, след срещата Вилнус до подписването да приложим, да, сложим, да формулираме на практика съответните разпоредби. Това не е възможно да стане за един ден, за това ще се възползваме от времето, което имаме по най-ефикасен начин. Надявам се, че отговорих е, максимално на всички е, въпроси. Ако случайно съм пропуснала някой, е, моля, напомнете ми. Благодаря, госпожо министър. Наистина смятам, че посоката, която вие очертахте, ни дава добри шансове да постигнем напредък в Вилнюс и да продължим да работим. Не всичко ще бъде изпълнено в Вилнюс, това го знаем. Но мисля, че вървим в правилната посока и що се отнася до селективното правосъдие, беше казано в НП, че е, има такива случаи в нашето е, семейство от партии. Това, което обаче вие очертахте като правна реформа е пример за другите. И се надявам, че е, в Украина ще се тръгне в същата посока по отношение на правната реформа. Независимостта на съдиите от прокуратурата, това е много решаващ момент. И е, всъщност е, много важен е въпросът за това да има процедура независима, по която да се определят съдиите, които гледат отделните дела, а не някой да им посочва това. Аз мисля, че вие съвсем ясно очертахте точно това. Едно е постигнато, по друго работим. Мисля, че това е важен знак и мисля, че мога да кажа от името на нашата комисия, че ще се радваме, ако през следващите месеци можем да си сътрудничим с вас. Благодаря. сега гласуваме една препоръка, която е подготвила колегата Нейтс Ютенбрак. Е, Колега, желаете ли да вземете думата? Виждам, че не желаете, така че преминаваме веднага към гласуване. Е, изменение едно, кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 5. За против, въздържали се, отхвърля се. 6. Изменение 6. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение за 7. За. Против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по цялото, по целия протокол, по целия протокол, край на гласуването. Приема се. 48 гласа за. 48 е, са гласували, 45 са за. Приема се.